Сърбия. Най-напред господин Демес Мейкер, един от авторите. Госпожо председател, дами и господа, 1,2 милиона деца са бездомни в източна Нигерия. Те са жертва на военната машина на Боко Харам. Техните права не се спазват. Това унищожава цяло поколение. Обръждам се към президента Бухари. Защитете тези деца, тъй като въпреки богатствата, генерирани от петрола, тяхното положение е незавидно. въпреки че е богата на петрол страна, Нигерия се намира на едно от последните места, що се отнася до развитието на населението, защото хората са жертва на тези терористи. Можем ли да се погледнем в огледалото? Можем ли да дадем една по-добра перспектива за политиката ни за развитие, защото най-добрият сигнал са не думите, а делата. Благодаря. Давам думата сега на господин госпожа Пагазал Тудула Руис. Имате думата. За една минута. Много ви благодаря. Боко Харам е най-ужасяващият лице на тероризмът и екстремизмът и онези, които са част от тази организация, се насочват към най-уязвимите, към децата и жените. Училищата се превръщат в най-опасното място в страната. Така че нека да изградим училище, в което да има сигурност за децата. Да, защитата на най-уязвимите винаги трябва да, бъде, да бъде наш абсолютен приоритет. Затова и внесохме тази резолюция. Нека да не забравяме какво се случва в Нигерия, нека да не забравяме какво се случва с децата. Дължим го на тях, дължим го и на себе си като международна общност. Благодаря ви, думата има господин Корао. Благодаря, госпожо председател. Когато говорим за случващото се с децата в Нигерия, преместването, изместването, изгонването на тези деца, трябва да споменим общо какво се случва в тази страна. Това е най-богатата страна в Африка, но всъщност една от най-опасните страни, където има и най-висока бедност. Това е голям парадокс. Това е страна също така, в която се случва това, което описваме. Милиони деца бягат милиони деца, за които УНИЦЕФ не може да се погрижи. Деца, които нямат питейна вода, нямат храна. Европейският парламент трябва да се опита да накара международната общност да задели средства за тези деца. Не може да забравяме нещо друго. Децата, за които говорим, се използват като деца войници. Това е една тема, по която не правим достатъчно. Постоянно чуваме за такива факти, не само в Нигерия. Трябва да се опитаме да направим така, че тези деца, когато биват отнети на тези военизирани групи, да не бъдат наказвани като войници, а да бъдат върнати в обществото. Благодаря. Благодаря следващия оратор, е господин Панцери, който също е и докладчик. Благодаря, госпожо председател. В Нигерия несигурността, причинена от конфликта между Боко Харам и военизираните групи за защита на цивилното население, накараха милиони 400 хиляди деца да се да оставят собствените си домове. Това са деца дори под 4 години. Влушава се хуманитарното положение, тъй като е много трудно да се намери въобще питейна вода, здравни услуги и храна. Децата са в риск да се заразат от малария, от болести и да умрат. Те са разделени от семействата си и биват експлуатирани от военизирани групи. Млади момчета, млади момичета се принуждават да, бъд, да се женят и биват изнасилвани и принуждавани да бъдат войници. Затова имаме и такава резолю... резолюция и затова искаме да се погледне сериозно на тази ситуация от страна на международната общност, като ние даваме пример в това отношение. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Хайбух. Благодаря ви много, госпожо председател. Ситуацията в Нигерия е ужасна. Междувременно Боко Харам е дал своята дума на Даш и сега се е терор в цялата страна, което засяга постепенно и континента хиляди са убити от Боко Каран, множество са принудени да напуснат домовете си. Международната общност трябва да поеме своята отговорност трябва да изпълни направените обещания, да осигури помощта, която е обещала. И аз се надявам, господин Стелянидис, че ще се увеличат средствата, призначени за жертвите на Боко Харам. Ние забелязваме, че има промени в Нигерия, има демократична смяна на правителството. Смяната стана по мирен път, което не винаги е така новото нигерийско правителство има една много обещаваща програма, която предвижда борба срещу корупцията, защита на децата и жените а, и използване на военните за борба срещу Боко Харам. Ние трябва да направим всичко по силите ни, за да подкрепим това правителство, да подкрепим региона, за да може тази програма да успее. Благодаря ви. Последният е, са автор е, е Фисас е, Аксела. Благодаря ви, госпожо председател. Като председател на избирателна на комисия за наблюдение на изборите в Нигерия, четири пъти съм бил в страната и по-късно тази година отново ще посетя страната за да представя окончателния си доклад. Положението в източна част на страната е потрясяващи поради непрестащните терористични атентати на групировката Боко Харам. И в най-тежко положение се намират хилядите млади момичета, които са изнасилени, които са принудени да приемат исляма и често са живеят при условия на истинско рабство стотици хиляди семейства бяха принудени да напуснат домовете си и живеят при пълна несигурност. И ние в Европа не можем да стоим с кръстани ръце пред подобни ужаси. Не можем да се ограничаваме само с официално заклиняване на този вид туристически атентати. Трябва наистина да подкрепим новото правителство и Африканската алианс, който се бори срещу бичът Боко Хараме. Благодаря ви, думата има госпожа Санчес Калденте. Нигерия се благодаря, госпожо председател. Най-богато, извинете, най-населената страна в региона, както и страна с най-богати ресурси. 17 милиона нигерийци живеят обаче под а, линията на бедността. Хората са отчаяни, което води, разбира се, до зараждане на идеи, свързани с насилие. Нужна е хуманитарна помощ. Трябва да търсим също така и причините за Боко Харам сред нашата външна политика, защото нашата търговска политика води и до обедняването на Африка. Много често децата са обект на насилие, те са обект на социал... извинете, сексуална експлоатация и нямат права като деца. Трябва да бъдем последователни. Ако търговската ни политика продължава да прави Африка по-бедна и не поискаме преразпределение в Африка, не може да се оплакваме за такива ситуации. Трябва да бъдем последователни. Благодаря, колега. Благодаря и на авторите от името сега на политическите групи. Първи оратор от името на НП е господин Кели. Кели, you have the floor in one minute. Господин Кели, за една минута. Е, Благодаря, госпожо председател. Е, съжалявам за закъснението. Участвах в тристранната среща. Темата е много важна е, и ние трябва да гледаме в контекста на преговорите, които се водят в парламента с канцлера Меркел, с президента Оланд, които заявяха, че трябва да се обърне повече внимание на Африка, да й се осигури повече подкрепа в такива области, като борба срещу климатичните изменения, помощ за развитие, подобряване на живота на хората, които живеят там. Това, което се случва в Нигерия, показва колко трудно е да се справим с такива групировки като Боко Харам и техните терористични дейности, особено насочени срещу момичета, момчета, унищожаването на училища. Необходимо е да се сътрудничи с ООН и с всички други за създаване на по-добър живот за тях. Благодаря ви. Господин Кели, има въпрос по процедурата синя карта към вас. Приемате ли от господин Юбик, Рубик? Благодаря ви, госпожо председател. Искам да попитам господин Кели каква е ситуацията с обучението и образованието, съществуват ли възможности да се осигури обучение, за да се създадат верните условия и нужната рамка. Колегата Колик е напълно прав. Едно е да се борим срещу Боко Харам, друго е да се създаде една култура, която е необходима, за да се спазват правата на хората. Само чрез подходяща образователна система това би могло да се случи. Всъщност ние сме свидетели сега на унищожаване на училища в Нигерия. Образованието е един важен начин за справяне с проблема. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Валенсиано. Благодаря ви, госпожо председател. Сякаш много бързо свикнахме да слушаме за драмите около нас. Нееднократно обсъждаме страданието на милиони души, страданието на стотици хиляди деца, които са обекти на нападение. И може би най-тежкото нападение срещу тях е факта, че им се отнема възможността за достъп до образование. Всички тези ужаси се превръщат в баналност за нас. Но донорите, онези, които са обещали да осигурят необходимите средства за осигуряване на образование. Същите тези хора, които обещаха, че ще спрат Поко Харам, не са на висотата на обещанията си. Ние също носим нашата отговорност. Ето защо аз се обръщам към държавите членки на Европейския съюз с молба да удържат на обещанията си и да сложат край на варварството на Боко Харам в Нигерия. Благодаря ви, думата да има господин Белдър за една минута. Благодаря, госпожо председател. В 11 ти параграф на съвместната резолюция има едно изречение, което ми се вижда странно. Изразява съчувствие за онези, които са оцелели от терористичните действия на Боко Харам. Нека си спомним 4 годишното дете от Северна Нигерия. Ноември миналата година това дете напусна църквата с Библия в ръка. Екстремисти от Боко Харам му взеха Библията и я хвърлиха в огъня. Хасан се опита да я извади с пръчка от огъня и тогава терористите го хвърлиха в огъня и го оставиха да гори. Слава Богу, той оцеля. Множество са жертвите на Боко Харам. Те не искат просто съчувствие. Те искат международна закрила от Европейския съюз. Благодаря и ние сме съгласни с тази тема. Сега давам думата на госпожа Валтман. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, дами и господа, всички вече го казаха. Ние трябва да говорим за Нигерия. Повече от един милион деца са вътрешно разселени, повечето са под 5 годишна възраст. Деца, които трябва да ходят на училище, но вместо това те биват убивани, защото искат да се учат. Дами и господа, Боко Харам се бои от хора, които имат мнение. И те разчитат само на дулото на своите оръжия. Ние призоваваме новият президент на Нигерия да види какви са случаите на злоупотреби и от военните в Нигерия. Освен това да се обърне внимание на онези жени, които са били изнасилени и да им се позволи да имат достъп до аборти в случай, че забременеят при изнасилване. Господин Обермайер има думата. Благодаря ви, госпожо председател. От години чуваме призивите на Европейския съюз към държавите членки да се вземат по-активно в борбата срещу Баку Харам. Но към момента нищо не се случва на място. Продължават нападенията, продължава насилственото изгонване от домовете, продължава да се използват деца за самоубийствени атентати. 1,2 милиона деца са вътрешно разселени в Нигерия и според уници ЮНИЦЕФ поне половината от тези деца са на възраст под 5 години. Над 350 хиляди деца бяха принудени да избягат в съседни страни. Борбата срещу исламизма в а, Нигерия и върху а, ужасяващият екстремизъм на Боко Харам трябва да е сред основните приоритети. В противен случай ще бъдем свидетели на поредното цунами от бежанци. Думата има господин Хетман за една минута. Благодаря, госпожо председател. Конфликтът в Нигерия доведе до множество разселени в милиони и множество убити, имайки предвид социалната структура на страната, където 40% са под 13 годишна възраст. До опеки медична и едукации, че глуд. Сексуалното насилие е факт навсякъде. Няма достъп до образование, до храна, до, води, до вода. Имаме нужда от цялостна програма, която да подобри политическото и економическо положение в страната и да изпратим също така хуманитарна помощ. С удоволствие мога да отбележа, че Европейската комисия е заделила над 20 милиона евро наскоро. Ще се заделят допълнителни средства. Но страната има нужда от повече и ние трябва да направим повече. Благодаря, колега. Господин Юездовски има думата за една минута. Госпожо председател, дами и господа, това, което става в Нигерия е е проява на невероятен но варварство. Аз съм за това Европейският съюз да предприеме стъпки, които да смекчат трагичното положение, в което се намират хората в Нигерия. Жени, деца, както и други жертви. Нигерийските власти трябва да бъдат поставени под натиск, за да предприемат действия. Бих искал също да подчертая, че трябва да говорим за всичко това открито. има прояви на омраза срещу християните и това е проблем. Това трябва да се спомене в нашата резолюция. Благодаря. Госпожа Кораца Билт има думата. Половин милион деца са изгонени от домовете си. Много от тях бяха принудени да се разделят от семействата си. От години насам вече Боко Харам ужасява семействата и с Нигерия и в съседните страни. Трябва да се сложи край на сексуалното насилие, принудителните бракове, вербуването за рустична кауза и всякакъв вид тормоз срещу децата. Днес трябва да сме се причастни с а, семействата и да се припомним момичетата от Шибок, които бяха отвлечени преди година и половина и другите стотици момичета, които бяха отвлечени в Нигерия. Нашето послание трябва да бъде силно. Не сте сами и не сте забравени. Но трябва да направим много повече, е, за да обединим усилията си с, с международната общност в подкрепа на нигерийското правителство и на Африканския съюз. Трябва да защитим децата, да разследваме престъпленията и да накажем виновните. Децата трябва да имат достъп до основни услуги, питейна вода, покрив над главите им и най-вече достъп до образование. Ето защо, госпожо председател, трябва да продължаваме да смятаме правата на децата за един от приоритетите ни, до когато това, се, до, до когато това е необходимо. Благодаря ви и с, с това стигаме до края на списъка с индивидуалните изказвания. Осем колеги са поискали думата в процедурата по спонтанни изказвания. Ще им дам думата. Започвам с господин Пошпел paní předsedající já se chci připojit k tomu co zde bylo řečeno. chci poděkovat autorům. Eh, Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с казаното. Благодаря на авторите на резолюцията. Благодаря на всички, които се изказаха днес и заклеймиха насилието в Нигерия. Споменаха се цифрите, няма нужда да повтарям. 2 милиона вътрешно разсенени лица, хиляди убити мъже, жена, жени, е, граждани, над 10 е, милиона деца не могат да ходят на училище в Нигерия. На глава от населението тази цифра е най-голяма в света. Не бива да подценяваме този факт, защото е, не ни засяга пряко както ни засягат проблемите в Близкия изток. Европейската комисия трябва да бъде активна. Обръщам се към комисаря, трябва да бъдете лидер при предоставяне на хуманитарна помощ на мъже и деца, които живеят в този район. Необходимо е да средствата, които обещаха донорите, да бъдат изпратени. Трябва също така да се водят преговори с президента на Нигерия. Следващия оратор е господин Юрек. Госпожо председател, преди няколко месеца ние обсъдихме въпроси, свързани с Боко Харам и изразихме надеждата, че подкрепяйки правителството на Нигерия, ще можем да се справим с тази групировка и ще облегчим драматичното положение, в което се намират хората, но Боко Харам са все още активни не се предприемат необходимите действия срещу тях. Това, което се случва в Африка, в региона на големите езера, в Централна Африка, е една от най-големите геополитически стратег... трагедии. Това е огромна хуманитарна трагедия. Трябва да работим с африканските държави, с нигерийското правителство, вместо да приемаме само резолюция, да помислим как е, можем да се справим с Боко Харам. Господин Фронзулика има думата. Много ви благодаря. Изцяло Нигерия несигурността предизвика на терористическата група Боко Харам, военните сили и тяхното противодействие доведе до все по-засилваща се хуманитарна криза. 500 хиляди деца са разселени в северо Нигерия и в съседните Чад и Нигер, като по този начин общият брой от разселени деца са 1 милион 400 хиляди. Тези деца са разделени от семействата си, жертва са на експлоатация и са вербувани от военизирани групи. Въпреки обещанието на Европейската комисия да мобилизира повече средства в подкрепа на страните от региона, бих искал да изкажа притесненията си за липсата на средства между това, което е обещано и това, което наистина е отпуснато за операциите на УНИЦЕФ. Трябва възможно най-бързо да сложим край на насилието на Боко Харам, да върнем сигурността в цялата страна и да се справим с правопричините за тероризма и незаконната миграция. Благодаря ви. Благодаря, господин Кючук госпожо председател. уважаеми колеги днес тероризмът се явява най голямата заплаха за света. под неговата угроза са всички граждани независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност и варварството на боко харам нееднократно го доказва. вече няколко години терористичната организация е нарастваща заплаха за стабилността на нигерия и региона на западна африка. боко харам продължава да отвлича деца и жени и да ги използва за самоубийствени атентати като разраства своята дейност и съседни държави. в тази връзка искам да подкрепя неотдавнашното изявление на европейската комисия за необходимостта от допълнителни средства за стимулиране на спешната хуманитарна помощ в региона. необходимо е също така съвместно с международната общност да окажем нужната подкрепа на новоизбрания президент на нигерия за да приеме строги мерки за защита на цивилното население. трябва да се постави специален акцент върху защитата на жени и деца и да се осигури помощ на жертвите от зверствата на терористичната организация. благодаря. Госпожа Локбилер? Не. Отказвате се. Господин Касталдо. Благодаря, госпожо председател. Виждаме новините от Нигерия какво четем, военен вестник. Деца от 5 до 14 години се използват по ужасяващ начин за камикадзе атентати. ОНЕ, посредством УНИЦЕФ, каза, че са необходими 50 милиона, обаче само 32% от тях са пристигнали. Международните донори трябва да направят повече и трябва да заделят допълнителни средства. Необходими са допълнителни средства за гражданското общество и момичетата, които са изнасилени, да имат здравна помощ, включая аборт. Трябва да разберем, че ако не приемаме добри и дългосрочни политики, ако не изкореняваме проблема, ако не се борим с бедността, няма да разрешим проблема. Нито в Нигерия, нито по други места. Трябва да разрешим днешните проблеми и да променим поведението си. Петир Кефишаро asszony következik. Госпожа Петир, за, заклемявам действията на Боко Харам, които предизвикват това масово а, вътрешно разсяване на а, деца, не само в Нигерия, но както и в съседните държави Камерун, Чад и Нигер. Децата не могат да ходят на училище. Това е неприемливо. Те се лишават от своето детство, изтръгват се от семействата им. Искам да подчертая, че тази терористична групировка осъществява нападения срещу християни. 10 000 души през последните години са били убити. Около 1200 000 са вътрешно разселени. Убийствата, извършвани от Боко Харам, са престъпления, които не могат да бъдат прияти. Ние трябва да спрем финансовите потоци, които могат да достигнат до Боко Харам, трябва да засилим хуманитарната помощ, за да се помогне на децата, които бягат от регионите, в които действат тези терористи. Господин Мариас, благодаря ви, госпожо председател. В Нигерия населението живее в условия на крайна бедност в условия на пълна липса на демокрация и постоянно нарушаване на правата на човека. Всички прекрасни условия за развитието и посъвтяването на терористична организация като Боко Харам. Не бива да забравяме, че Боко Харам а, с, е тясно свързана с други ислямистки организации. Това е една токсична организация, която отговаря за ужасни нападения и а, изнасилване, сексуален тормоз над жени и деца. Ето защо трябва да се вземем с причините за проблема, да се борим срещу всички тях. Крайно време е приходите от петрола да бъдат разпределени между всич, цялото население, не само сред най-богатите. С това приключваме спонтанните изказвания. За почетък желя би изразити сучут обителима. Благодаря. Искам да пожелая кораж на семействата, на децата, които трябваше да напуснат страната. Трябва да подкрепим правителството в борбата му срещу Боко Харам. Председателският съвет взе решение да покани тук президента на Нигерия Приветствам това решение. Имаме нужда от хуманитарна помощ, но трябва да помогнем и на нигерийското правителство да се справи с крайната бедност и социалното неравенство. Една държава, която е толкова богата, не може да има население, което в две, ця... в две трети да живее под линията на бедността. Смятам, че Европейската комисия трябва да се бори срещу корупцията в тази страна. Благодаря. Благодаря. Така стигнахме до края на спонтанните изказвания. Сега давам думата на комисаря Стилианидис. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, благодаря ви, че ми давате възможността да коментирам хуманитарната ситуация в Североизточна Нигерия и особено положението на децата. Благодаря ви за направените коментари, за много задълбочената дискусия. Преди 2-3 месеца бях на място, посетих, посетих региони близко до местата, където действа Боко Харам и Действително, това, което се прави в момента от Боко Карам, предизвиква огромна загриженост. Много неща би трябвало да се направят. Постигнат известен напредък в борбата срещу Боко Карам от новите нигерийски власти съвместно с съседните държави. Но терористите продължават да осъществяват нападения почти ежедневно. И това не само създава несигурност и вътрешно разселване на хора, но виждаме, че все повече децата се използват като живи оръжия, като камикадзета. Тази ситуация е неприемлива и изисква силен ангажимент от наша страна. Кризата, предизвикана от Боко Харам, е една от най-сериозните хуманитарни кризи в световен мащаб. Броят на вътрешно разсетените леса в северо Нигерия е нараснал до над 2 милиона. В целия регион на езерото Чад около 700 хиляди деца са били прокудени от домовете си. Те а, са официални а, лагери най-често, лишени са от храна, образование и здравни грижи. Те са уязвими и се превръщат в лесна плячка и биват експлуатирани. Ние следим отблизо ситуацията съвместно с ООН и хуманитарните организации, които работят на място. Ние имам няколко инструмента за подпомагане на Нигерия. Чрез хуманитарната помощ Европейският съюз предлага помощи в областта на здравеопазването, водоснабдяване, санитарни услуги и прочие, с акцент върху децата. Ние сме водещ донор в Нигерия. От началото на кризата с Боко Харам и са мобилизирани 20,5 милиона за тази година и 42,5 милиона за целия регион на езерото Чат. Ние подготвяме подкрепа за специализирани а, сили с многостранно участие. Доста средства са заледени, около 50 милиона за тази цел, но не всички изисквания са изпълнени, за да могат да бъдат приведени средствата. Ние искаме да се получи повече яснота за ситуацията. Освен това, Европейския съюз финансира проекти за борба срещу радикализацията и за спазване на правата на човека при военни операции, за създаване на нужните системи, които да позволяват бърза реакция на правосъдната система в Нигерия при престъпления, свързани с тероризъм. Като се обърне особено внимание на насилието срещу децата, да бъдат защитени децата, освен това да се гарантира тяхното здраве, да се помогне на онези, които са жертва на въоръжени конфликти. Нигерия също е, е приоритетна държава за Европейския съюз по инициативата насочена към децата, които са участвали във военни конфликти. Мобилизирайки тази подкрепа ние правим всичко по силите ни, за да можем да отговорим на нуждите на децата, които са засегнати от насилието от Боко Харам. Голяма част от отговорността е на националните правителства. Те трябва да получат нашата подкрепа. Трябва да работим с ООН, с гражданското общество и с хуманитарните организации на място. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Имаме седем проекта за резолюции. С това приключваме дебата.